The first speaker is Commissioner de Gucht. Welcome. And, uh... Първият uh, оратор е комисаря Дехухт. Господин комисар, имате думата. Благодаря, госпожо председател, госпожи и господа депутати. След 5 е, години интензивни преговори, главните преговарящи приключиха своята дейност и резултатът е цялостно споразумение за свободна търговия между Европейския съюз и Канада. Комисията по външна търговия получи целият текст, който той ще бъде публикуван скоро. Канада е първият член на Г8, с който постигаме подобно споразумение. Това споразумение е много важно за доверието в нашите приоритети. То потвърждава, че можем да постигаме дори добри споразумения с една развита економика. Разбира се, и Преговорите протекаха в трудна среда. Споразумението е много ценно само за себе си. То създава възможности за нашия бизнес. Канада е значителен пазар за стоките и услугите. Фирмите са, и, спазват, са подложени същия режим като американските фирми. Това е полезно за растежа и работните места в Европа. От политическа гледна точка Канада е важен съюзник. Тя е и е, важен район, в който Европа инвестира. Но също така тя инвестира в Европейския съюз. Канада е богата на природни богатства е, и на е, ноу-хау. Накратко, чрез това споразумение двете страни ще премахнат почти всички митнически тарифи. Заедно с това ще останат, е, ще се запази защитата върху някои сълскостопански стоки. В е, областта на сълскостопанските стоки режимът е много благоприятен, по-добър отколкото за САЩ и Мексико. Също така има безпредседентен резултат в областта на обществените поръчки. Получаваме достъп до обществените поръчки на всички нива на управлението. По инвестициите споразумението създава система, която определя нови норми за решаване на спорове. Наясно сте с това, че споразумението решава всички повдигнати въпроси. Искам да подчертая резултата за географските обозначения. Постигнахме сериозна защита на обозначенията на висококачествените сълскостопански стоки в Европа, като пармиджано, реджано, както и други. Това е една от а, стъпките, които показват как споразумението е полезно за малките и средни предприятия в цяла Европа. Споразумението с Европа не е за сметка на екологичните, социални е, стандарти и стандарти в областта на заетостта. И двете страни носят отговорност. Що се отнася до следващите стъпки, председателя Барозо и министър-председателя на Канада Стивен Харпърт възнамеряват да обявят приключването на преговорите в Отава на 26 септември. И двете страни ще представят на съответните парламенти за ратификация в случай на Европейски съюз, това означава съвета и парламента. Тъй като проверката и преводите отнемат време, очаквам представянето за ратификацията ще се извърши през 2015 година. Темповете бяха бавни, но комисията е, се гордее с резултата и се надявам да има подкрепа за това споразумение. Благодаря ви за вниманието. Благодаря и аз, господин комисар. Първият оратор в списъка е Квистхот Рохо. Тя не е тук, но ще дам думата на господин Салваторе Тико за 3 минути. Благодаря, госпожо председател. Аз смятам, че аспектите, които бяха представени от комисаря, са важни по отношение на очакванията, свързани с това споразумение. Споразумение, по, за което бяха изразходвани много усилия. Споразумение, по който бяха повдигнати въпроси за прозрачността, за защита на малките и средни предприятия и достъпа до един голям пазар. Мисля, че работата, която беше свършена, е сериозна. Още повече, защото малките и средни предприятия ще получат защитата на защитени географски обозначения. 125 от 145 географски обозначения са гарантирани, защитени в един международен контекст, който е доста сериозен. Е, заедно с това искам да кажа няколко думи по този аспект. Според мен е много важно всяка държава членка да бъде приканена да излезе с, с стъпки за подпомагане на малките и средни предприятия поради своята специфика тези малки и средни предприятия не мо, нямат капацитета да разберат и да спазят веднага тези споразумения. За да има резултати, със всяка държава членка трябва да се работи отделно да, ние сме в момента на криза. Живеем в период, в който на периферията страните са оставени и периферните райони са оставени сами на себе си. Ето защо смятам, че споразумението е, доста... е много добро, но не е достатъчно. Необходимо е да дадем ново измерение на отварянето на пазара. Европа има нужда от своите малки и средни предприятия. Те трябва да могат да преоткрият себе си и да могат да излязат на, голем, на нови големи пазари. Списъкът на географските обозначения не е приключен. Все още има възможността да се освен пармиджано реджано, може би трябва да се включи пекорино от Сардиния, пекорино от Рим. Един проблем в Сардиния е включването на други географски обозначения. И има възможности за други и за други възможности за излизане на различни пазари. Благодаря, господин Чико. Следващият е господин Дейвид Мартин. Благодаря, господин комисар, че сте тук. По споразумението имам повече въпроси, отколкото коментари. Първо. Е. А, доколкото може би греша, но а, съвета не беше инициатор на текста, т.е. на закона на а, а, съд, неговото съдържание. Защо? Има по, по политически причини или има други причини? А, след като След като, като повечето от е, не, не са видяли е този текст, смятате, можем ли да има някакви промени в този текст по-нататъка? Също така в моята е, политическа е, група имаме известни опасения, свързани с е, лекарствата. Ще има ли някакви промени относно генеричните лекарства и е, тяхното производство за е, трети страни и а, за а, развиващите се страни. Също така проблемите свързани с а, а, визовите режими бихме искали да знаеме все пак продължавате ли да работите, за да решите тези проблеми преди да се ратифицира това споразумението. Разбира се, в, в, в споразумението се съдържат и много а, положителни а, клаузи и разпоредби за двете страни, за малките и средни предприятия, за обмена, но компромиси, разбира се, трябва да се правят от двете страни, но има основни въпроси, по които смятам, че не, не бива да правиме компромиси. Госпожа Томаш, Томашик, имате думата. Благодаря. Ние разказваме разглеждахме е, последиците от е, отношенията с е, Русия и санкциите, но това просто доказва, че затварянето на големи пазари може да има отрицателни последици за нашите произведетели. Канада е един голям пазар, и е, това споразумение за пръв път е, ще ни позволи достъп е, до пазара на обществени поръчки в Канада, което може да има положителен ефект за заетостта в Европа. Ние имаме нужда от нови партньори на глобалната економическа и цена Девет държави е, членки имат, е, разполагат с съответни инструменти в двустранните си споразумения с Съединените щати. Но В споразумението се съдържа и е, много спорната клауза за решаване на спорове между частни инвеститори и държави. Трябва, трябва да, се прилагат, да се прилага международното право в случай и в... трябва да, да се осигурят до необходимите условия на правителствата да, да, да получават печалби и също, също време да могат да защитат своите интереси. Приемате ли синя карта от господин? Благодаря, господин председател. Госпожо председател. Казвате, че според вас няма а, особени проблеми в тази в това споразумение, но, знае, но знаете ли, че едно голямо канадско предприятие иска да съди румънското правителство, за което отказва да бъде съборено едно село,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 или че иска да съди е, Германия, защото Германия се отказва от е, е атомната енергия. Да, разбира се, че има проблеми, но те не са достатъчни, за да е, трябва да възпрепятстваме ратифицирането на това споразумение. Вече загубихме руския пазар, а загубването на пазари води до загубване на работни места след. Госпожа Шаке, благодаря ви. След пет години неуморни преговори стигаме до това споразумение с Канада, което е постижение и трябва да се поздравим и ние, трябва да поздравим и Канада и двете страни имат ползи. Има, разбира се, и противоречиви моменти, но нека си спомним защо започнахме тези преговори. Искахме растеж, искахме работни места, особено сега, след реакцията на Русия на необходимите наложени от Европейския съюз санкции. Трябва да компенсираме селските стопани и да търсим други пазари за нашия износ. За това и мисля, че това споразумение е добър резултат. Стандартите същевременно за хранителната безопасност и други области не са компрометирани. Е, що се отнася до механизма за решаване на съдебни спорове, ние имаме съответните споразумения, имаме и механизми за спорове в държавите, където няма върховенство на закона. Сега, разбира се, си даваме сметка, че ни имаме нужда от повече прозрачност, по-малко пристрастност на съдиите, но ключовия въпрос е дали трябва да се уреждат спорове на ниво инвеститор-държава и то в страни, където е признато върховенството на закона. Това, разбира се, е въпрос не само за споразумението с Канада, защото отговорът ще се отрази и на договареното споразумение с САЩ. Знаете какъв е резултатът от допитването, което беше направено. Много висок брой граждани откликнаха. Важно е да се отбележи, че европейските граждани трябва да участват и да бъдат ангажирани. Благодаря ви, госпожо Шаке, а сега госпожа Анмари Миньор, минута и половина. А, dat werkt. Dank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 Това още не е приключило и това е хубава новина за нас. Остават още много открити въпроси, по които е, националните парламенти трябва да е, вземат окончателно становище. Това е споразумение, което придава много голяма сила на големите предприятия, както в Европейския съюз, така и в Канада. Те имаха възможност да кажат точно какво искат, въпреки безброй реакции от населението на Европейския съюз срещу механизма, който беше просто пометен, това е, хората, които избраха този парламент и които са е, ваш е, ръководител, господин Дегухт. Ясно е, че населението не желая това споразумение. Никой не иска тези предприятия, които вървят срещу демократичния начин за взимане на решения. Как ще гарантирате, че подобни предприятия няма да подкопаят всички стандарти които са защита за трудещите се, ще гарантирате ли, е, че европейските страни, които решиха да се откажат е, от ядрената енергия без арбитраж и без разрешаване на спорове по този механизъм? 16 национални парламента ви изпратиха писмо, където посочват, е, че споразумения като типа и сета трябва да останат спесени споразумения за да могат както Европейския парламент, така и националните парламенти да си кажат думата. Желаете ли да приключите председателката? Ако те се... Сега е, давам думата на Яник Шадо за минута и половина. Благодаря, госпожо председател, господин комисар. Е, за еколозите е ясно, че това споразумение Гражданите на Европейския съюз научиха, че преговорите по него са приключили, обаче те не са имали достъп до съдържанието на тези преговори. За нас това споразумение съдържа повече опасности, отколкото печалба. Съвсем ясно, специално с стопанство, виждаме, че в Канада има стопанства, които са средностатистически 10 пъти по-големи от тези във Франция. Известна е опасността за животновътството, за геномодифицираните организми. Като че ли в това споразумение има вицето сътрудничество между канадските и европейските власти, включително и за това Европейското законодателство е, по генно модифицираните организми да не постави под въпрос перспективата за търговия. Според нас държавните поръчки не трябва да бъдат инструмент само за търговията, но и инструмент за помощ на, част, на местните предприятия. Ето, например, механизма ЕСДС. Все повече правителства е, се противопоставят на това споразумение, защото това поставя под въпрос способността им да взимат решение по демократичен начин. Разбирам, че немския парламент се опитва да внесе промени, особено при преструктуриране е, на банки. Това няма да бъде достатъчно за Европейския парламент и се надявам групите, които ще гласуват днес против това споразумение, няма да се разпаднат през следващите седмици. Искам да се произнесем срещу това споразумение, особено ако то засяга инвестиции институции. Тициана Бегин. For, for... Госпожа Тициана Бегин, минута и половина. Благодаря, господин председател, госпожо председател, госп... господин комисар. А, ние сме ние разглеждаме едно споразумение, което е изготвено потайно. Никой не може да отговори какво а, е включено в него. Гражданите не знаят какъв е подхода към него. Има заличени данни. Има различни разпоредби, които са свързани с различни правила, за да не можем да, за да не сложим генетично модифицирани организми а, на масата си с храната си, Канада трябва да направи всичко, което е необходимо, включително да подпише протокол от Киоко. Аз знам какво означава да се спазват екологичните правила. Как малките и средните предприятия биха могли да се състезават с хора, които, от които не се иска да а, спазват правилата? Ние говорим за околната среда, но в Канада се добива нефт, при което се изсичат цели гори и всичко става много по-ефтино. Следователно, една клауза от този вид би била абсурдна, ако не може да се предприемат стъпки срещу държавите членки. А, прекъснаха оратора. Две минути, госпожа Люпен. Моята е, реч е, ще произнесе, е, последва това, както вие знаете, господа депутати, това споразумение скоро ще бъде подложено на вашето гласуване. Това е от ключово значение, каквито и да са политическите ви убеждения, защото става въпрос за правосъдие. Текста, който ние получихме, възнамерява да възстанови справедливостта между интернационалните компании и държавите, вместо публичната правосъдие. Става въпрос за инвестиции. Това всъщност е арбитражен трибунал, е, като че ли е, една многонационална компания, която е във Франция, е, независимо от това, че новите стандарти ще бъдат е, неблагоприятни за нейната дейност. Така че държавата няма да може да предпочита френските предприятия, ще обслужва решенията на интернационалните компании преди да вземе решение. И ако канадския парламент е атакуван през правосъдието за петролна компания, която експлуатира шистов газ, тогава Канада трябва да бъде осъдена, защото е защитила националната националните си интереси. Аз съм против тази е, част, това частно правосъдие, защото правосъдието трябва да бъде прозрачно. Само тогава ще бъде справедливо, за да не може могъщите да си налагат гласа на всички останали. Аз мисля, че и много интернационални компании, чието правосъдие е в е, е, Бруксел, всички депутати се противопоставят. Но сега е часа на истината. Господа европейски депутати, вие трябва да имате коража, за да защитите своите европейските народи, един път ще имате ли коража да кажете не на този срамен договор, е, защото искаме да говорим за правосъдие. Това правосъдие трябва да бъде каквото трябва да бъде. Бъдете храбри. Един път поне гласувайте с не. Благодаря, госпожо Лепен. Господин Прус, три минути. Да, господин председател, господин комисар, уважаеми колеги, каква ти рада, госпожо Лепен. Ви винаги си мислите, че ще става на някаква трагедия. А, вие не сте в час, госпожо Лепен. А, вие в момента сте А, Вие винаги критикувате всичко, но трябва да има доводи. Ако а, а, тук депутатите смесват а, а, доводи с, с измислици и това подкрепя а, теорията, теорията на онези, които а, а, смятат, че нещата вървят към трагедия. Ние трябва да бъдем бдителни, е, да се спазва мандата на Европейската комисия. Да, наистина някои а, граници не би трябвало да бъдат прекрачвани, но би трябвало също така да кажем, че а, в Канада а, се говори като карикатура. Ние е, трябва да подпишем споразумение а, е, с обещанието да а, е, защитаваме агресивната политика на, а, а, срещу Европейския съюз. вие сте защитник на демокрацията, работите срещу комплотите, като че ли това ще бъде а, едно чудовище, което ще наруши европейската економика. Европейската а, комисия много често се впуска в технически подробности, а не в а, преки доводи. Малките и средните предприятия могат да се възползват от тези договорености а, и а, нашите пазари ще бъдат равнопоставени с, каза, а, с канадските а, И също така трябва да се постигне всички а, надежди, за да избегнем това, как може да ни гарантирате, че това споразумение ще бъде зачитано? Какво трябва да се направи след подписването на това споразумение? Какви ще бъдат нашите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 Три са основните въпроса относно споразумението с Канада. На първо място, господин комисар, сигурно сте в течение, че в гражданското общество в цяла Европа тече един критически настроен дебат по отношение на политиката изобщо. Не разбирам как на 6 август получаваме в парламента някакъв текст. Защо не го публикувахте? Казахте, че ще го публикувате до няколко дни аз съм привърженик на рационалните дискусии, което означава, че трябва да има възможност всеки да се запознае с текста, след като той е бил получен. На второ място, да, има положителни неща по отношение на географските обозначения, селското стопанство, и достъпа до пазарите. Това е безспорно. Има обаче и няколко неща, които будят въпроси. Какво ще кажем за основните услуги? За клаузата за бездействие. Как ще се отрази това на услугите, когато общините, да речем, отново поемат отговорност за въпросните услуги? и други а, въпроси, касаещи уреждането на споровете, също не са безспорни. Мога да кажа само, че това е начин по който се цели да се осигури сигурност в някои държави, които имаше проблеми, но сега това се обръща против демократичните начини на работа, както става сега, затова ние не можем да го приемем. Продължете да водите преговори, за да получим а, добър резултат. Аз съм също съм сигурен, че вие не сте на сцена. Благодаря. Господин Николсън, една минута. Господин председател, благодаря. Благодаря, господин комисар. Текущите преразговори между Европейския съюз и Съединените щати имат средносрочен а, поглед на действие. В Канада нещата стоят по същия начин. Не искам да повтарям колегите, които говориха за а, търговията. Безспорно там имаме напредък, но ще се спра на селското стопанство, което ще бъде доста силно засегнато. Според мен тук има е, доста амбиционен подход. Местните меделци се надяват е, че ще се облагодетелстват от признаването на местните географски обозначения. И това ще е от полза за много, за мнозина. Аз смятам, че именно от тук трябва да се вземе отправната точка за бъдещите усилия на Европейската комисия, като се насърчават нашите постижения на глобалната сцена. Повярвайте ми, господин комисар, аз говорих с колеги от другата страна, от Канада, и те също са така о, притеснени по отношение на равнопоставеността си спрямо Европейския съюз, както и ние към тях. И мисля, че това винаги е естествено, когато има неяснота и не се знае какво ще стане и какво не. Мисля, че трябва да си направим полука от това. Благодаря. Благодаря, господин Николсен. Сега господин Шолц. Господин председател, господин комисар Гухта, 155 хиляди човека, както и аз самият, взеха участие е, в, в допитването по до, споразумението ВИТС. И е, всъщност преди да е приключила тази консултация и вие искате да ни кажете, че преговорите са приключили и дори искате да защитавате спекуланти, дори за инвеститори, които още не са направили е, някаква инвестиция. Така че някой, е, който все още не е направил инвестиция, може да сезира е, частен трибунал, който е независим от съдебната система на дадена страна. Именно това беше темата, по която вие проведохте консултации. Е, че въпросът беше да се допитате до широката публика, но губите доверие, защото не взимате под внимание не резултатът. Хората не искат това споразумение ВИТС, каквото и да било то. Е, ние представляваме хиляди европейци, така че ние не можем да кажем да на съгласие с е, Канада при тези условия. Благодаря. Давам думата на господин Раймон. Благодаря, господин председател, господин комисар. Не е нужно да оповестявате, да публикувате, да обнародвате това споразумение следващата седмица. То вече беше направено от гражданското общество, за да получим представа какво става. Основният проблем с това споразумение е въпросът за защитата на демокрацията и аз мисля, че трябва да поемем отговорност тук в този парламент за нашето бъдеще, защото всяко решение трябва да отчита дали хората ще се обърнат срещу него или не. Е, ние не можем да постигнем съгласие в парламента, е, което ще доведе до проблеми е, по-нататък. Аз не можем да направим нищо друго, като демократичните представители на хората от Европа. Трябва да видим какво стана с процедурата, какво стана с консултациите, какво стана с публикуването и на документи а, Оратора беше прекъснат. Благодаря господин Вулф. Минута и половина е следващия оратор. Господин председател, ние в ЮКИП в, в, в Обединеното кралство вярваме в свободната търговия. Ние не сме изолационисти или протекционисти. Европейския съюз е администрат ефективен и регулаторен единен пазар. Европейския съюз е неефективен и скъп. Ние подкрепяме идеите зад е, споразумение за свободна търговия, което премахва тарифните бариери между различните страни. Е, ВИЦ е, трябва да бъде добро споразумение, но ние отчитаме, че докато се водят дебати тайно от администрацията, структури, които не държат на нашите интереси, тези разпоредби ще създадат проблеми. Моите избиратели са загрижени, че ние можем да бъдем заплашени от а, а, а, това, че ще има противопоставяне, ако ние променим политиката. Ние не смятаме, че това е правилно, ние смятаме, че само чрез а, интересите на държавите членки ще можем да постигнем целите си. Ние вярваме в свободата, демокрацията и националните държави. Председателя, благодаря господин Волф. Господин Кели има думата 3 минути. Е, благодаря, господин председател. Това споразумение между Канада и Европа ме радва. Бих искал да изкажа похвала на господин комисаря за свършената работа, както и председателя Филип Братпърн, който беше председател на парламентарната комисия. Трябва да кажа, че резултатите са полезни и е, това ще се види още по-ясно в бъдеще. Да имаме такова споразумение с Канада е нещо съвсем смислено, защото Канада е може би най-близо до нас по отношение на културата, езиците, законността и политиката ни. Под изготвянето на споразумението от не 5 години, мисля, че резултатът в разумни а, граници може да се смята за удовлетворителен. Нещата трябва да се разглеждат а, уравновесено, да отбележим постиженията и също да отбележим какво буди резерви у нас. Мен ме притеснява Например, отношението за, на евентуалния внос на третирано с хормони говеждо месо в Съюза. И мисля, че а, именно отглеждането на животни на базата на семейното фермерство е правилния път. Така се прави у нас, включително и в моето семейство. Аз смятам, че трябва да се приемат по-рестриктивна политика по отношение на квотите, така че ако не, да си дадем сметка, че ако не го направим в сезони, когато пазарът е доста оголен, ще бъдем залети от нискокачествени пържоли. Например, сезоните, когато всички обичат да правят скарана открито. Знам, че ще е трудно, но трябва да се съобразяваме с тези неща, когато се договаря. Също по отношение на споразумението ТИТИП. Е, защото там нещата ще бъдат още по-силни и ако е, направя сравнение с говеждото, там ще бъде 70% по-трудно. И накрая искам да кажа, че Подробностите за споразумението ги получих чак на 25 август. Може би съм третиран по специален начин. Благодаря. Благодаря, господин Кели. Господин Лойхт Фрид, две минути. Благодаря, господин председател. Господин комисар, неодавно проведелите се в Австрия избори, се разпространяваше един списък, изготвен от милионер, който е натрупал богатството си в Канада. Той подчертаваше, че е, основното за него е злавното, златното правило, именно ако държиш златото, ти чертаеш правилата. Разбира се, хората не приеха това на сериозно. Сега обаче се сещам за това, когато гледам какво става с преговорите с Канада и Съединените щати. И вече не ми е така смешно. Защото искам да ви кажа, моля, разберете, европейските социал-демократи изпитват сериозни съмнения по отношение на това, споразумение, в частност за инвестициите. Това е заплаха за правовия ред, защото се разтварят вратички за големите инвеститори и многонационалните компании. Освен това, демократичната процедура може да се повлияе по различен начин, не само пред избирателните урни. Аз самият не разбирам как може една гражданска инициатива да се отхвърли от Европейската комисия. Според мен това е израз на, на липса на демокрация. Има и положителни неща в споразумението, но а, сякаш се разпада мнозинството в подкрепа на този договор. Затова ви умолявам да преосмислите нещата, използвайте процедурата и извадете от споразумението клаузите за инвеститорите. Благодаря. Благодаря господин Лайфтфрид. Сега госпожа Форенца. Благодаря. И е, днес е, говорим за финансовите предимства от това споразумение, за нуждата от това споразумение. Е, подобно на споразумението ТИТИП, това е един предвестник. Интереса на частния сектор и на предприятията са поставени под въпрос, както и социални права, социална устойчивост и така нататък ние сме изправени е, пред преговори, върху които няма контрол, които се водят е, тайно. Не се прави е, преценка на социалното въздействие на това споразумение. Няма гаранции за социалните права и за пазара на труда отново пред нас стои едно търговско споразумение, което е, трябва е, да служи на печалбата и на доходите. Европейската комисия не се е борила за да е, запази стандартите по отношение на труда и на благоденствието. Извън Европейския парламент ние проведохме широка кампания, както е, и е, кампанията срещу споразумението ТИТИП. Давам думата на колегата Тейлър. Благодаря много, господин председател. Аз съм съгласен с Народната партия, е, защото аз искам това споразумение да бъде открито. Като ясната причина заради това е, че в него се съдържат е, е, механизъм за уреждане на спорове, VATS, който застрашава демокрацията и демократичния процес. Е, публичното допитване, което комисията проведе върху е, включването е, на подобна система разрешаване на споровете в споразумението ТИТИП, имаме 150 хиляди отговора. Ние продължаваме да ги анализираме. Така че аз искам да попитам защо включването на това споразумение в сета продължава, без да има никаква нужда от допитване до хората и да се чуят техните безпокойства. Ако е, това остане в споразумението СЕТА. Е, всъщност е, това е една крачка напред, когато се изместват правителствата. Това е позор за правителството на Великобритания, защото то подкрепи СЕТА още самото начало. Затова искам Дейвид Камерон, както и други държавни глави, да го отхвърлят и не знам да има такива намерения, когато това споразумение стигне до парламента. Давам думата сега на господин Ковачев. Уважаеми господин комисар, колеги, постигнатото търговско споразумение трябва да ни помогне да разширим обхвата на партньорството ни с канада която е исторически е близък приятел и сред основните стратегически партньори на европа. споразумението за свободна търговия е ключово за задълбочаване на отношенията ни. то ще помогне за превръщането на трансатлантическото пространство в общ пазар и ще насърчи економическият растеж. очаква се като резултат от това споразумение търговският обмен да нарасне с двадесет и шест милиарда евро. повече търговия означава повече инвестиции и работни места. засилвайки икономическите ни връзки с канада ще влеем нови сили в нашите икономики както и в нашата конкурентоспособност. колеги искам обаче да обърна внимание на един важен аспект и той е че достъпът до пазара на канада трябва да е равен за целия европейски съюз като за това трябва да бъдат отменени оставащите визови ограничения за някои от страните членки включително България и румъния близкото ни партньорство със сащ и канада предполага безвизов режим за всички европейски граждани. това господин комисар трябва да се случи скоро. енергийните и суровинни ресурси на канада могат да са полезна алтернатива за европа. в контекста на случващото се на нашите източни граници съм убеден че трябва да задълбочим северноатлантическото партньорство и в енергийната сфера. и накрая господин комисар не на последно място комуникационната стратегия на европейската комисия относно търговското споразумение със сащ и с канада трябва да бъде много по добра отколкото е била в миналото за да отговори на притесненията на европейската общественост и бизнес за да не се разпространяват било то със или без основание слухове и страхове относно тези споразумения а както видяхме тук и да се използват за идеологически украсени изказвания на някои от колегите. благодаря ви. Благодаря, господин Ковачев. Госпожа Арена, две минути. Господин комисар, уважаеми колеги, има редица резерви в сферата на това споразумение, особено в сферата на ВИТС. И аз искам да се съсредоточа във връзка с регламентирането на сътрудничеството. Тази възможност ще даде възможност и на Канада, и на Европа да дефинират редица правила, които оживява това споразумение, така че вашето, вашият ангажимент е да не се а, а, снижават европейските норми а, е, няма да може да бъде спасен, защото а, пред, а, предприятията могат да определят а, правилата си. Господин Гухт, вие казахте, че европейските норми не подлежат на предупреждение договаряне и също времено обаче има механизми, които подкопават вашата позиция. Искам да чуя каква е ясната ви позиция. Дали има възможност да се запазят европейските норми, санитарните, социалните и екологичните норми имам предвид. Благодаря. Благодаря, госпожо Арена. Сега госпожа Санчес Калден, тя има думата за една минута. Благодаря, господин председател. Господин комисар, в момента демокрацията е обект на нападение, а ние сякаш не забелязваме. Тайно се водят преговори и това подклажда страховете на хората от вашите дейност, действия. Вие отказвате да приемете е, инициативите от страна на гражданите по отношение на решаване на споровете между държавата и инвеститорите. Вие продавате европейците на... знаете, че и правата им се засягат от интересите на големите бизнесмени. Вие не сте политици, вие сте търговци. Трябва да се изправите пред съда в Белгия да отговаряте по виненията за укриване на данъци. Ние отхвърляме това споразумение, защото ние представляваме множеството от хората и този парламент вече отхвърли акта. Ще отхвърлим и сета на 11 октомври, ще го видите. Ораторът беше прекъснат. Благодаря ви, госпожо Санчес. Сега за една минута госпожа Кютен Далин. Благодаря, господин комисар. Това е историческо споразумение. Но риториката на Европейския съюз за прозрачността и демократичното участие с празни думи, това става празнодумие, ако това не се реализира. Виждаме го за пореден път, когато се отказа публичния дебат относно начина за уреждане на споровете между инвеститорите и държавите. Въпреки огромната неяснота около този договор, няма публичен дебат за това какво са включили нашите държави в този черен списък, какво се готви за приватизацията на публичните услуги. Необходимо е да се осигури прозрачност за предвиденото по отношение на всяка от държавите за механизма решаване на споровете. Трябва да ни кажете ясно точно какво съдържа това споразумение. Благодаря. Благодаря ви много, госпожо Китен Дарлинг. Сега госпожа Моска за две минути. Благодаря, господин председател. А, мисля, че а, имаме една възможност а, за нашите системи да се възродят защото системата в Канада не е толкова различна, отколкото в Европейския съюз. По отношение на геополитическата ситуация, за която говорихме вчера в тази зала, можем да разглеждаме договора като крачка към укрепване на едно от най-транните ни партньорства в глобален мащаб. Особено похвално е постигнатото по отношение на географските обозначения и присъединяването на Канада към тази система. Ролята на парламента е да бъде честен и открит при воденето на преговорите. Да си спомним миналото и да не допускаме това, което е, е, става да е, се случи при ТИТИП, защото това ще подробни преговорите. Обедена съм, че има място за подобрение и за това ще призова комисията да предприеме необходимите стъпки за това. Благодаря госпожо Моска. Господин Шустер за една минута. Die Kommission möchte die е, Благодаря, господин председател. В момента пред очите ни е текста на споразумението и комисията заявява, че вече преговорите са приключили. Това е грешно. Парламентът не можа да провери текста. Е, ние се запознахме с него и това показва, че той трябва да бъде преразгледан. Ние много добре знаем, че е, механизм ВИТС, който създава арбитражни съдилища, върви против против основния принцип на правовата държава. Всички сме равни пред закона, но това като че ли вече не се отнася за това споразумение. Като че ли трябва да има отрицателни списъци, където да се посочва е, кои отрасли е, попадат под ударите на това споразумение. По силата на демокрацията, политическото решение трябва да може винаги да се преразглежда при демократичен процес. Е, и аз мисля, че с това споразумение споразумение няма да се спазват повече принципите на правовата държава. Ето защо комисията трябва да е, провери своята дейност. Господин Балас има думата за една минута. Да, господин комисар, вие виждате каква е дискусията, следователно виждате, че трябва да проявите малко мъдрост в дадения случай. Е, днес това споразумение няма да мине, това е повече от ясно. Е, има допитване, което започна. Комисията беше инициативна инициатор на това допитване. Не са ясни резултатите, при това европейските граждани взеха участие в него. Така че искам да кажа, че това е много важно. Второто, което е, че в момента вашата комисия излиза от длъжност, а председателя на следващата комисия, господин Юнкер, категорично заяви, че е против това споразумение. Особено при търговските споразумения с Съединените щати. А той е млада. Ето защо той се обърна към демократичната демократично избраните. Ние сме демокрация в Европейския съюз и не може процеса да се ускорява, за да може нещата да се подпишат без да е упражнен контрол. Аз мисля, че мъдростта повелява да оставите на следващата комисия да работи по тези въпроси. Председателя, благодаря. Сега давам думата на Силва Перейра за една минута. Господин председател, господин комисар, колеги, заключенията на преговорите за споразумението между Европейския съюз и Канада е явление, което приветстваме. Но нещо става ясно, господин комисар. Трябва да намерим политическо решение на проблема за клаузите е, за решаване на спорове, защото това се отнася не само за Канада, но за Штатите и за Япония. Комисията трябва да намери правилната реакция на тези проблеми, е, никое е, решение не е адекватно, ако не е политически жизнеспособно. Каква е новата стратегия за а, това споразумение? Ще можете ли да възприемете подхода за всеки конкретен случай, без да се създават прецеденти? Може ли комисията да предложи правилно политическо решение, което да бъде валидно за всички споразумения? Не може вече да си преструвате, че проблема не съществува. Председателя, благодаря на колегата Силва Перера. Изчерпахме списъка. Преминаваме към спонтанни изказвания. Господин а, Сантос има думата. Господин председател, първо бих желал да посоча историческите връзки между моята държава и Канада, особено с Азорските острови. Много от хората, които произлизат от Азорите живеят в Канада. Има половин милион португалци в Канада. Напълно съм съгласен с защитата на географските указания. Трябва да се постигне ниво на защита, което да отговаря на защитата, която съществува в Европейския съюз. Приветствам случая с ананасите. И това трябва да се приложи и за други е, случай в споразумението ние постигнахме известен успех, трябва обаче да постигнем успех и с задълбоченото познаване на дълбо, дълбочините на Атлантическия океан. Оратора беше прекъснат. Председателят благодаря. Госпожа Харкин има думата. Деде и за мен момента и аз искам да само да се спра на сключването на клаузата за инвеститорите и споровете между държавите и тях. Искам да попитам защо се налага в държави, които имат високо развити и, и добре изяснени системи на, право, на правоприлагане да приемат такива механизми. На няколко хиляди са а, гражданите, които се включиха в а, консултацията. Те се притесняват решават, защото ще има арбитраж, който ще взема крайни е, решения а, защото там някои от а, участвалите казват, че не е приемливо да се ограничават правата а, при а, воденето на, на такива а, разговори. А, има механизми за намиране на решаване на споровете и това трябва да се използва, не да се измислят нови. Ние е, има, вие, господин комисар, имате е, много надежди носите на пащите си, не ги изпускайте е, с включването на тази разпоредба. Благодаря ви, госпожо Харкин. Следващия оратор. Господин Господин председател, аз искам да се оттегли е, проекта за това споразумение, е, защото имаме редица транснационални договори, които няма добри резултати. Много ще са работни места, които ще се загубят в резултат на това споразумение с Канада. Това споразумение ще бъде разрушително за местното земеделие, за местното скотовътство, за малките семейни ферми. Има и още едно основание. Говорихме се преди а, в, малко в тази зала за климатичните изменения. Това, че ще се е, доставят храни на, дъл, на далечни разстояния, когато биха могли да се, про, е, да се произвеждат тук наблизо, означава, че ще се произвеждат и много повече парникови газове. Искам е, да помоля да се оттегли споразумението СЕТА. Благодаря, е, госпо, госпожо Сендър Родригес. Благодаря, господин председател. Аз мисля, че ще има повече работни места, ако търговската политика насърчава економически растеж в целия свят. Така че това споразумение би могло е, да насърчи развитието на промишлеността изобщо да даде нов тласък на развитието на промишлеността. Още повече, че има защита на географските наименования. А за Европейския съюз Канада е основен партньор. Това са двата основни партньора от двете страни на Атлантическия океан. Ако е, прилагаме е, клаузата ЕАДС, тогава мултинационалните компании е, могат да предизвикат правителствата чрез арбитражна процедура и по този начин да се заобиколи нормалното правораздаване в дадена страна. По този начин ще се спре от мултинационалните компании да имат последната дума по най-чувствителните въпроси. За това, господин комисар, слушайте съвета на Европейския парламент. Председателят, е, благодаря е, е, господин Капуто, всъщност не е моя работа да възпитавам възрастни хора, обаче мисля, че в началото на даден мандат господин Капуто още в началото на вашето е, изказване ви се ка... имаше знак е, слоудаун, забавете. Преводачите не могат да работят при определени скорости на изказване. Ако искате да бъдете разбран на вашия език, ви предлагам да ни кажете за една минута информацията, която преводачите, колкото и да са превъзходни, да могат да преведат. По принцип, това, което правя, е, че ви давам знак, предупреждавам ви, в противен случай ви прекъсвам, защото е, ние не можем да чуем превода и не можем да чуем вашето изказване. Господин Данти ще приключи а, тази процедура. Заповядайте. Благодаря, господин председател, господин комисар, скъпи колеги. Това споразумение съдържа много възможности, широк достъп до пазари за нашия износ, както и значително откриване на обществените поръчки, включително и на местно ниво. Има и друг важен резултат – защитата на географските наименования в Европейския съюз и от Европейския съюз благодарение на този списък ние можем да имаме достъпа до американските пазари, които бяха отвъд границите на нашите скостопански продукти. Този резултат е значителен, но не може да ни удовлетвори напълно, защото Европейския съюз трябва да бъде много по-амбициозен в защитата на своите продукти във всички части на света. Извън техническата оценка на текста, това споразумение е както и ТТИП, ще имат ключово значение за развитието на взаимоотношенията с Русия, както и блокирането на други споразумения, е, които са двустранни. Ние трябва много по-задълбочено да мислим по този спорен механизъм, като ВИЕТС, особено възоснова на допитването, което започна и е, този размисъл не трябва априори да поставя под въпрос балансирана оценка на този доклад. Благодаря. А, с това приключихме а, спонтанните изказвания и затова давам думата на комисаря Дегухт. Благодаря, господин председател. Преди да премина към споразумението за решаване на спорове, е, искам да засегна един въпрос, който не би ми дал мира и няма да мога да заспа и ще се опитам да отговоря на редица въпроси, които бяха зададени. Господин Лайкфилд, вие мисля, че ще спите спокойно и много се надявам, че така ще стане. Първият въпрос на господин Мартин, защо а, а, имаше първоначално несъгласие от страна на съвета. Съвета никога не парафира а, споразумение, не са го правили преди. А, Европейската комисия парафира след а, а, усъвършенстването от юристите, но това още не е направено. Именно това беше споменато от председателя Баросо на срещата на върха Европейски съюз е, Канада. Това е простия отговор на вашия въпрос. За генеричните лекарства, да, мога да ви уверя, че няма да променим нещата не само с Канада, но и с други държави. Да вземем предвид е, още не завършилите споразумения с ам, преговори с Индия подобни въпроси могат наистина да засегнат търговията с генерични лекарства. А, не а, проблемните въпроси. А, мисля, че това те са свързани а, с, с мъдростта, макар и до известна степен ограничена. Това е по въпроса за тюлените. А, по въпроса за а, допитването до общественото мнение, искам съвсем ясно да кажа, че в нашия мандат а, бяхме помолени да постигнем а, споразумение по уреждането на споровите. Господин Минер а, и някои други депутати споменаваха, че това е споразумение само за големите търговски дружества, не за малките и средни предприятия. Всъщност, големите компании нямат нужда от споразумение за свободна търговия това е необходимо на МСП-тата. Следователно, това не е съвсем вярно. Редица въпроси бяха зададени във връзка с достъпа до споразумението. Това бяха въпроси на господин Жадо, от господин Ланге. Всъщност нещата са много прости. След като се приключат преговори, изпращаме материала при вас, включително и на вас, господин Ланге. Текст след това се обнародва и на този етап и двете страни координират подготовката на редакция, която и версия за хората с увреждания в зрението. Всъщност нищо не се крие. Не съм чак толкова сигурен дали а, толкова много граждани а, с нетърпение чакат да прочитат това споразумение. Не съм и напълно убеден, че и вие умирате от нетърпение да го прочетете. Доста сух е, материал за четене е това, този текст. Така че страху... толкова по страховете, че гражданите не знаят е, какво пише в текста. Госпожо Лепен, тя изчезна но а, непосредствено след изказването си. Не знам какво прави тя, но тя помоли а, един път поне да гласувате правилно. Тя винаги обаче отправя такава молба и аз оставам с впечатлението, че вие не се съобразявате с нея. Господин Кели, и той изчезна. Всички излизат, може би защото аз твърде дълго говоря, системата за квотите и ам, орязването на високото качество. Има разлика между тези две понятия. Има отделни пазари, които трябва и това трябва да се отчетем. След това имаше въпрос от госпожа Арена. Дали ще променим стандартите, е, социалните, екологичните стандарти? Да, ние ще променим тези стандарти но всъщност вие ще го направите в Европейския парламент. Сега по въпроса за гражданската инициатива. А, е, инициативата дава възможност на комисията да предложи приемането на законодателството. Те може да призоват комисията да сключи споразумение с трета страна, но тук не се включват а, молби към европейски институции, да а, сключат или да не сключат дадено споразумение. Това е в ръцете на парламента и на съвета. Именно а, тогава желанието да се спрат поразуменията е недопустимо и критериите са чисто правни. Е, разбирам, че вие можете да го оспорите. Това е ваше право. По въпроса за уреждането на споровете, Съжалявам, че говоря дълго, обаче получих стотици въпроси и ще се опитам да не ви приспя и да отговоря на всички тях. През резолюцията от април 2011 за бъдещата политика, доклада за тарифите, който беше прият с много голямо мнозинство, включително и от социалистите и демократите, парламента призова за тежки процедури а, за да се избегнат злоупотреби с системата. И това беше отправната точка за моите доводи. Същото се отнася и за мандата, който получихме от съвета на министрите. И много ясно в този мандат, който беше единодушно а, прият се казваше, че ние трябва да а, сключим това споразумение. Не знам защо изведнъж това стана най-важният проблем, когато говорим за търговия. Много депутати споменаха а, допитване до обще с общественото мнение. А, едва ли цялото население на Европейския съюз мисли еднакво. През следващите седмици ще обобщим резултатите от публичните консултации. Има повече от 50 хиляди от 150 хиляди отговора са еднакви. Обикновено човек трябва да влезе в системата, да отговори на въпросите и да изпрати отговорите. Онези, които са а, дали отговорите, са успели да а, получат отговор, да дадат отговори без да влизат в системата, заобикаляйки системата и в един момент се получават 50 000 идентични отговора. Ние обаче разглеждаме всички отговори. Някои от тях са много интересни. Естествено, ние ще ги отчетем. Сита предшественик на други споразумения ли е, например с Сингапур е преломна точка в преговорите. Няма съмнение, че комисията е ангажирана да реформира системата. Нека да ви кажа са някои новости. Първо, споменаване на възможността, способността на държавите да се справят с проблема. Второ, премахване на възможността от измами терето всички документи са публични, което излиза извън онова, което се извършва в търговските съдилища, където всичко Единственото нещо, което е публично достъпно е постановлението на съда. Не може да се проверят там доводите на а, противната страна. Има а, задължителни правила за етика, стриктен контрол на изпълнението на правилото, е плаща и така нататък. Решихме и се договорихме че ще бъде създаден апелативен орган, а, използвайки установената практика за арбитражни производства, за да може да се осигури предвидимост. Има и някои нови а, подобрения в подхода също и на Европейския съюз към преговорите. Идеята трябва да е ясна. Става дума за две различни споразумения. Текста на СИТА вече е споме, вече е ам, прият, особено в частта с ТИТИП, анализът беше разгледан и може да се говори, че а, а, процеса на реформите е еднопосочна улица, по която не можем да се върнем назад. Трябва нещата допълнително да се подобрят в следващите преговори. Много хора зададоха въпроси защо е необходимо това предвид различните съдебни системи. Трябва да сме сигурни, че инвеститорите могат да приложат правата си, което не би могло да стане във вътрешните съдебни инстанции, защото знаете, че в Канада подход е дуалистичен. Ако има споразумение между Европейски съюз и Канада или друга държава, то не е непременно приложимо в вътрешен спор в Канада. Второ, съществуването на солидна система, правна система, не означава, че, има, че няма проблеми за инвеститорите. Те съществуват при, а, при много сериозни държави. Това се, се случва и между две държави на Европейски съюз. От 271 е, дела между 2009 и 2013 година 50% са а, вътрешни дела в Европейския съюз, е, заведени от една държава членка срещу друга държава членка. Ние предложихме да има и друго правило в Европейския съюз, включително вашата държава, господин Ланге, се отказа. Има някои дисбаланси също така от страна на политиките, с които трябва да се справим, двустранните договори за инвестиции, които осигуряват защита за инвеститорите, включени в тези договори. Това може да доведе до нова ера на а, инвеститорски споразумения. Това е много важно. Спомням си много добре че имаше една среща в Берлин с участието на Макронен и, а, и аз бях там, а, господин Зигмар Габриел, дискусията беше много о, оживена. Аз обичам, аз съм в политиката вече 35 години. Господин Гавел каза, може би има някои положителни елементи, например факта, че е много трудно да се откаже да се сключи такова споразумение с Штатите и с Канада, да се настоява да се, слу... да се сключи с държава като Китай. аз се надявам, че парламента в процеса на обсъждането на това споразумение ще разбере много добре този въпрос. Финданка комисар. Много ви благодаря, господин комисар Дегухт. Господин Дегухт, вие говорихте по-дълго, отколкото бе планирано, но пък с, с нощи говорихте по-кратко от планираното. А, благодаря ви за това, че се спряхте на конкретно зададените от конкретните депутати въпроси. Е, да, има колеги, които зададаха въпроси и останаха да чуят отговорите и мисля, че е доста невъзпитано да зададеш въпрос след това да си тръгнеш. Приключваме с тази точка и преминаваме към следващата изявление на комисията относно достъп до живото спасяващи лекарства в Европа. От името на комисията ще чуем комисаря Хилдегард. Ще изчакаме няколко секунди, за да се смени екипа.